дискусии, които ние провеждаме. И това трябва да се избегне, така че нека да действаме. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме дискусията по този е, въпрос. Благодаря е, на всички служители, както и на преводачите за тяхното търпение.